Председателят. Скъпи колеги, добре дошли. По дневен ред ще изслушаме декларацията на съвета, който ще представи програмата на чешкото председателство. Давам <clears throat> думата на председателя, председателството на съвета, премиерът Тополанек. Искам да приветствам председателя на Европейската комисия, господин Жозе Мануел Барос. Колеги, всички знаем, че пред всяко едно председателство е предизвикателство, Господин Тополанек много добре осъзнава значението на това председателство за своята страна и за цяла Европа. Чехия, Чехия след Словения втората от новите държави членки, която поема председателството на Европейския съюз след 2004 година. Можете да разчитате на помощта на парламента, за да успее чешкото председателство. Сега давам думата от името на председателството на съвета на премиера на Чехия. vážené paní poslankyně vážení páni poslanci evropského parlamentu Скъпи членове на Европейския парламент, господин председател, господин председател на комисията,